носителите и запазването на свободата по интернет. Това е предизвикателство, което ни чака през следните седмици и месеци. Благодаря. Благодаря. С това преключваме дебата. Гласуването е утре в 12 часа. А сега доклада за Триалога, мандата за триалога, бюджет 2013, Джовани Лавия, е докладчик, 4 минути. Господин председател, господин комисар, колеги, гласуването на мандата за триалог е, ще се състои в ключов момент за Европа, за бъдеща Европа. На 28-29 юни съвета реши редица мерки, за да се гарантира една финансово стабилна и конкурентно способна Европа. Но държавните и правителствени ръководители казаха, че за да излезем от кризата, се нуждаем от по-силна Европа. Аз това го казвам от самото начало. Ние се нуждаем от растеж, заетост на младежите, помощи за малки и средния бизнес. Това са приоритети, които парламента вече си е поставил. Ние си даваме сметка колко въпища е необходимостта от растеж и възстановяване на економиката. Конкурентноспособна економика в Европа с мерки, които да предвиждат заетост сред младежите. Нуждаем се от достатъчно платежни средства – за да покриваме нуждите на европейската економика, особено по едно А и едно Б. Това са основните и най-щекотливи въпроси за обсъждане, като се има предвид проблемите, пред които се сблъскват някои държави членки до момента. Не трябва да забравяме следното. Ако видим текста на заключенията, ще видим, че там има едно нещо, което искаме да се гласува утре с устно изменение – Съвета казва, Европейския съюз ще продължи да прави всичко необходимо, за да изведе Европа по пътя към приобщаващ, устойчив, интелигентен растеж. Това е политическа декларация, която трябва да бъде последвана от реален ангажимент от всички държави членки, да направят всичко необходимо, за да се изпълнят споменатите цели. Ние даваме един нов тласък на растежа. Бюджетните кредити, които предлага комисията, се основават на разчети на самите държави членки. И оттам става ясно, кои държави членки ще трябва да изпълнят ангажимента, който, който са поели. За да мине процедурата как трябва тази година и за да имаме добри резултати за гражданите, се нуждаем от непрекъснато следение на разходите. За да идентифицираме необходимостите, да видим къде ще са бъдещите изисквания. Това изисква междуинституционално сътрудничество, което за съжаление не е факт до момента. Мога да спомена това, което се случи с процедурата за бюджета за миналата година и изменящия бюджет. 2013 е последната година от сегашния финансов период и ще трябва да има сериозно увеличение на плащанията. Трябва да избегне проблема от 2012. Той не трябва да се разпростира към 2013. Трябва да обърне внимание не само на плащанията, а и на ангажиментите, които сме по поели кредитите. Самия съвет, както каза във времен... времена на криза, се нуждаем от повече Европа, не от по-малко Европа. Що се отнася до бюджетни средства за поети ангажименти, ние трябва да действаме съгласно политическите приоритети – растеж и създаване на заетост. Така ще излезем от кризата. И на последно място един важен въпрос – финансирането на ЕТА – отчетохме на ИТЕР. Вече отчетохме предложенията на комисията, които касаят седмата рамкова програма. Парламентът със съвместна декларация прие да използва всички налични средства по линия на финансови регламент и междуинституционалното споразумение. И на последно място искам да благодаря на колегите, най-вече на докладчиците в Сянка, за свършената от тях работа. На господин Левандовски искам да кажа, нека да сътрудничим тясно между институциите по време на цялата процедура. Надявам се, че всичко ще почива на достатъчно финансов ресурс, който ще е в интерес на европейските граждани, ще се отпуска своевременно. Комисарът Левандовски има думата. Председател, дами и господа, Днес, климат, днес, днес климата в Европа, е, околната среда е много е, специфична от една, една защото дори в, по време на криза са необходими инвестиции. За това трябва да се създадат условия за бъдещ растеж и за увеличаване на заетостта. Това бяха и е, заключенията на срещата на високо равнище. В проекто бюджета от 2013 ние правиме предложения и мандата, правомощията, които а, ни предоставя парламента, са наистина в същата насока. Целта е да има да има само 2% увеличаване на края на година, но също времено трябва да разполагаме с достатъчно средства, за да можем да извършиме е, задължителните разплащания за 2014 година. Това не е. Това не, не не е очудващо. В края на е, многогодишната финансова рамка има увеличение на темповете на разплащанията и затова е необходимо е, да отчитаме специфичните условия, правилата разпла за разплащанията N плюс 2, N плюс 3 за 2010 и 2011 година. Това не е, разбира се, само мое задължение, това е колективно задължение на целия Европейски съюз, като, разбира се, средствата ще бъдат насочени най-вече в областта на новациите и научните изследвания. Да се отлагат плащанията не е добра и разумна опция. но струва ми се, че има така проявява се разбиране относно логиката, по която се изработва многогодишната финансова рамка. А, сега, обаче, от страна на съвета има известна загриженост. Не знаеме какво ще бъде необходимо за 2014 година, защото в крайна, е, в крайна сметка ние е, не правиме нашите предвиждания само възосновата на нашите виждания, а възоснова на това, което решават държавите членки. Но при всички случаи успяхме да постигнем едно добро междуинституционално а, сътрудничество. Искам да благодаря на докладчика за помощта по изработването на ECI и ECI+. И независимо от а, а, трудните условия, а, успяхме да намериме възможност да работиме конструктивно по бюджет, бюджета за следващата година. Сега давам думата на госпожа Ятен Маки за една минута. Ja niin täytyy tehdä Госпожо председател, държавите членки на Европейския съюз е, реализират економии. Комисията предлага 7% увеличение на бюджета на общността. За моята страна Финландия това увеличение би означавало 70 до 100 хиляди средства, които трябва да бъдат съкратени от националния бюджет. Съвсем случайно това е същата сума, която ще бъде урязана от бюджета за здравеопазване. Що се отнася за външните работи, 7,5 е предвиденото увеличение поради влушаващата се положение със сигурността в Афганистан и другаде. В същото време представителите, отговарящи за външната политика на Европейския съюз, твърдят, че там положението било стабилно. Посланието трябва да е ясно и моето е, че трябва да се правят економии, но служителите на европейските институции трябва да работят в една сигурна среда, но не можем да продължаваме да разходваме повече средства и тук и навсякъде другаде. Е, за да спасим еврото, трябва да пестим средства. Господин Мирчел има думата от Комисията за развитие. Искам да благодаря на господин Джовани Лавия за доклада. Да, разбирам, че някои държави членки биха желали да ограничат вноските си за а, а, средствата за развитие. Но а, с падането на националния доход би трябвало и процента на вноската да падне. Но тук това не бива да означава, че така ще стане по отношение на онези хора в развиващите се страни. Това не означава, че 23 000 деца трябва да измират всеки ден. В миналото сумата бе, бройката беше 36 000, така че не бива тук да пренасяме този спад в общ... националния доход. 90% от тези нови 2 милиарда хора, които ще се появят в този а, свят, ще имат нужда от тази помощ. За това аз се обръщам с една молба. Трябва да ограничим средствата, но не и а, а, тези средства, които са предвидени за помощ. Обединеното кралство и Дания показаха дори в времена на затруднения, че може да бъдат осигурени средства за помощ. Благодаря. Комисията по международна търговия, господин Щастни има една минута. Благодаря. Като докладчик за бюджетните въпроси в комисията Инта аз съм твърдо за всяка дейност, която насърчава економическия растеж, подобрява двустранните отношения и допринася за глобалната стабилност и солидарност. Ето защо аз съм за запазване на финансирането за помощ за търговия ICI, ICA плюс и MFA. Аз съм и за подобрено финансиране за дейностите, които пряко допринасят за по-висок растеж и заетост, като между интернационализацията на европейския бизнес, чрез по-добър достъп за малки и средни предприятия, предприятия за страните с голям растеж, помощ за търговските партньори в източното и южното съседство и по линия на диалога на високо равнище с САЩ, Китай и други развиващи се страни. Ако се реализират правилно всички тези дейности, те ще донесат много ползи на европейските граждани. Искам да поздравя докладчика господин Лавия. Благодаря. Благодаря. Комисия по бюджетен контрол, господин Фелнер, не е тук, мисля. В такъв случай господин Булон, Комисията по заедостта, за една минута. Благодаря на господин Лавия за извършената работа и за синтеза, който е извършил. Наистина, заедостта трябва да бъде приоритет на Европа. Европа трябва да мобилизира своята енергия, за да достигне едно социално управление чрез е, финансови средства. Бюджет 2013 година трябва да бъде водещ в областта на новаторството и научните изследвания, но не трябва също така и да се е, отделят е, всички средства само за разплащанията. Не трябва да се, да се вземат е, и намерят необходимите средства за насърчаване на заетостта и за насърчаване развитието на малките и средни предприятия. ECI трябва да бъде е, ре, ре, преоценено и да му се дадат допъл, допълнителни средства. Трябва да дадем допълнителни средства за програми като прогрес и да отделиме много средства за микрофинансирането. Също, времено предприятията трябва да, да се радват на подкрепа от страна на европейския народ, ако имат новаторска дейност. Сега давам думата на господин Бутикофер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Като член на Зелените в Комисията по индустрия, аз не съм съгласен с много от моите колеги по въпроса за финансирането на ИТЕР – Като докладчик за бюджета в комисията ИТЕР мога да ви кажа, че ние се споразумяхме бюджета да отразява приоритетните цели на стратегията за ЕС 2020. Това означава следните неща, които касаят нашата комисия. Енергетика, научно-развойна дейност, новаторство, подпомагане на малки и средния бизнес. Това са приоритетите. Благодаря. Благодаря комисия по регионално развитие господин Ставракакис. Благодаря, госпожо председател. Отново се обсъжда бюджета по време на економическата криза, която засяга всички. Това се отразява на всички бюджети. Относно политиката за сближаване, знаем, че това е най-доброто средство за осигуряване на растеж и заетост в Европа. Към края на 2011 имаше много изостанали плащания. Проблемът трябва да се реши чрез предвидени средства за 2012 година. Проблема според мен ще се задълбочи през 2013 година. Ето защо парламента и комисията трябва да извършват анализ, да преценят цифрите, за да не застрашават реализацията на проекта през 2013. Парламента трябва да се обяви против всякакво друго уреж... урязване на плащанията в основа на този анализ. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Деланге. Благодаря, госпожо председател. Бюджета за земеделието се увеличи с, с, с много скромен процент. 1,6%. Като а, в, тези, а, е, в този дял влизат и помощите за новите държави членки. Ние, ние ще се опитаме да разпределиме по-справедливо и по-разумно средствата. Какви са приоритетите за 2013 година? Нестабилността на цените. Е, так за това ние предлагаме един пилотен проект, който ще помог, помогне на е, селските стопани да, да овладяват по-добре е, нестабилните пазари. Същевременно комисията беше обещала а да, подпо, да помага а, онези а, селски стопани, които се обединяват в а, общи организации на пазарите, но за сега такова предложение няма не, нека, не, нека не забравяме, че може да има и до година проблеми, както миналата година в отрасъл плодове и зеленчуци, така че трябва да имаме възможност да реагираме колкото може по-бързо. Сега давам думата на господин Яколино за една минута. Благодаря, госпожо председател скъпи колеги, в такъв сложен момент, когато трябва да е, упражняваме много строг контрол над разходите и да рационализираме управлението на средствата, трябва да, да имаме по-творчески подходи. Ние приветстваме казаното от комисията и от комисията по бюджета. Виждаме, че има положителни, положителен напредък, повече средства за Фронтекс, за фонда за бежанците, но същевременно не трябва да забравиме, че 2013 година ще бъде референтна година за следващата многогодишна финансова рамка така че трябва да впишеме повече политически приоритети, включително и е, според мене на всяка цена борбата срещу организираната престъпност. Аз съм сигурен, че ще можем да намерим е, рационално управление на бюджета и да е, изпълняваме намериме начин на изпълнение предложенията на комисията. След. Господин Гереро, като докладчик за нашата комисия трябва да кажа, че ние сме за същински фактори, които да бъдат отчетени в този бюджет за да могат да бъдат създадени работни места и да има растеж в нашите държави. Всъщност това е една предизборна година и са ни нужни конкретни финансови средства, за да осведомим гражданите за какво и да реч, да им обясним какви са правата им, ако участват в политическия живот на Европейския съюз. С други думи, трябва да имаме един а, подходящ, логичен бюджет. Вече се провеждат някои граждански инициативи. Започнаха миналия месец, предстоят и други. Сигурно ще имаме изслушвания и в парламента. Трябва да бъдат предвидени и бюджетни пара за всички тези инициативи. Благодаря. Смятам, че госпожа Ханибол не е тук и за това ще дам думата на представителите на различните групи за НП, господин Ламасур. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Сега Що се отнася до бюджета, искаме да видим дали съвета ще поеме своята отговорност. Миналата седмица на срещата на високо равнище бе одобрен пакта за растеж с, е, с средства, които ще бъдат инвестиции в бъдещето. Това е интелигентен и прагматичен подход, като същевременно се е, придържа към таваните, които бяха фиксирани преди 5 години, като, като взема предвид и ще вземе предвид предложенията на комисията и, държа, и държавите членки, които ще предложат реализуемите проекти. Но всичко това ще може да стане само ако разполагаме с съответните средства, които ще могат да бъдат освоени през 2012 и 2013 година. Така че въпросът е следния. Другата седмица ще бъдат ли завинаги забравени е, решенията взети от срещата на високо равнище? Ако, ако пазар комисарите са скептични, ако нашите граждани се съмняват, ако няма доверие в институциите, то е защото много често имаме противоречиви решения. Никой не разбира за как, на, на къде отиват нашите решения. Когато един дом гори, вече трудно може е, да бъде е, спасен. Надявам се, че кипърското председателство, което за съжаление не е тук, ще може да, да приложи решенията на Европейския съвет, за да избегне по този начин е, съвета да бъде видян от гражданите си като един безсилен съвет, който взима лицемерни решения. Сега давам думата на следващия тура. Благодаря ви, Очевидно, ние всички тук имаме предвид е, решенията на съвета от миналата седмици. Е, ставаше дума за 20 милиарда левия, е, евро. Тук говорим също и за бюджетна дисциплина и трябва да положим усилия политиките да са точни, да внесем промени Понякога съвета няма желание да го направи. Няма съмнение, че е необходима бюджетна дисциплина, устойчив растеж. Говорим за 120 милиарда евро и сумата е значителна. Имаме обаче средства, за да а, мотивираме такива действия в Европа. 151 милиарда евро е бюджета, който надвишава одобреното от миналата седмица. И би трябвало министрите на финансите да се съобразят с приетото от съвета от миналата седмица за 2013 година. Необходима са средства, за да бъдат финансирани политиките. Ако не, твърде жалко ще бъде за съжаление, в миналото нашите страхове се оправдаха. Седмата програма за научни изследвания в момента е в застой, тъй като не са предвидени средства. Средствата трябва да бъдат изплатени, за да бъдат финансирани всички инициативи, предвидени от съвета. Благодаря. Господин Алваро от групата АОД има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин комисар. Бюджетът, проекта бюджета за 2013 година възлиза на 120 милиарда ангажирани средства. И тези средства са съобразени с стратегията Европа 2020 всъщност е предвидено едно увеличение от 2,7%. Особено по първия бюджетен ред, където имаме увеличение от 2,3%. Става дума за МСП, растеж, безработица сред младеща и пилотните фаза в областта на енергетиката и транспорта. Всичко това трябва да спомогне за преодоляване на някои проблемите, свързани с насърчаването на растежа, нещо от което Европа отчаяно се нуждае. Що се отнася до плащанията, сумите възлизат на около 138 милиарда евро. В миналогодишния регламент за 2012 година имаше сериозни промени, що се отнася за средствата за изследвания. Имаше над 1% увеличение, другаде бе увеличението беше около 12%. Това се прави, за да бъдат помогнати проекти по линия на публично-частното партньорство. Увеличените плащания се дължат на предвиденето в договор за Европейския съюз, които са насочени към подпомагане на мащабните програми и целят да бъдат изпълнени всички поети ангажименти. Има и определени приоритети, като например политиката в областта на ИКТ, както и новите технологии, които трябва да бъдат използвани по най-полезния начин. Всичко това следва да подпомогне Европа и проект, проекто бюджетът цели а, спестявания и развитие. Спестяване, разбира се, ако се умеем да постигнем договорка за това. Благодаря за групата на зелените. Госпожа Трюпел има думата. Председателя на комисията каза, че дебата по време на среща на върха се от... фокусираше върху това, че бюджета е много важно средство за растежа. Аз поделям това виждане. Същевременно трябва да се подчертая, че начина по който обсъждаме бюджета е част от общностния метод. Едва ако имаме съгласие с съвета, може да имаме бюджет. Миналата седмица на среща на върха съветът реши да се отделят допълнителни 55 милиарда от структурните фондове за насърчаване на растежа на фона на фискална консолидация, като се инвестира в области като образование, научно-развойна дейност, възобновяеми енергийни източници и така нататък. Това го приемаме, но съветът не каза откъде да се вземат тия пари в такъв кратък срок. Съгласна съм с колегите преди мен, които казаха, че съветът е политически шизофреник. От една страна иска пакт за растеж, от друга страна обаче не е готов да осигури парите, нито за 2012, нито за 2013. Държавите членки са предпазливи. Предполагаме, че договорите ще се спазват, затова призоваваме съвета и кипърското председателство да водят преговори, да бъдат смели европейци, и да осигурят необходимите средства за плащане. Иначе просто ще подлъжим европейската общественост. Благодаря. Господин Ашвард за две минути. Госпожо председател, господин комисар, европейската економика е изправена пред невиждани до сега предизвикателства. Принципно ние трябва да сме в крак с останалия свят. Това ще определи бъдещето на европейските граждани. Бюджета е много ключов за бъдещето. Най-належащия приоритет трябва да е подобряване на конкурентоспособността за насърчаване на економическия растеж, който се основава на напълно работещ единен пазар, по-голяма стойност на парите, които се харчат на европейско равнище. Това означава инвестиции в научно-развойна дейност, в гранична инфраструктура, в широко лентов достъп до интернет. Все неща, които ще подпомогнат ежедневния живот на хората. Това означава обаче, че при един ограничен бюджет трябва да харчим единствено там, където парите ни ще носят ясни ползи. Там, където ще се решават актуалните проблеми. Това е времето, когато трябва да преразгледаме областите, в които по традиция се харчи и да се зададем трудни въпроси. Например, миналите инвестиции в структурни проекти донесоха ли целените ползи? Или предложенията за реформа на ОСП предоставиха ли измерими ползи за околната среда? и на каква цена за европейски дънакоплатец. В светлината на сегашните економически предизвикателства бюджета пропуска възможността да търси нови подходи. Вместо това, решението е повече от същото. Същи политики, повече изразходвани средства. Парламентът ще сбърка, ако предполага, че може да продължава да увеличава разходите в момент, в който европейските граждани са обект на економии, финансова дисциплина. Ние трябва да служим за пример, който означава да ограничим размера на бюджета. Грация. Благодаря. От името на Обединената левица давам думата на госпожа Суза. Благодаря. Ако говорим за когато става дума за хората, правителствата казват е, повече бюджетна дисциплина, но е необходима повече солидарност в Европа. Ние сме е, единственото демократично, единствената демократично избрана институция в Европа, така че ние трябва да бъдем онези, които да защит, трябва да защитим тази соли, солидарност. Ние не, не, не подкрепяме трансферите към многонационалните предприятия, които произвеждат а, а, лекарства, но ние ще внесем ние ще внесем необходимите изменения. Комисията предлага да, да се изплат, да се извършат а, плащания, които са задължителни. А, Но ако не промениме своите методи, няма да имаме повече кохезия, повече сближаване, а ще имаме само повече безработица и повече бедност. Европа е, е жертва и е заложник на многонационалните предприятия. Трябва да се отдаде приоритет на социалното осигуряване, на здравеопазването, на образованието, на заетостта. За това трябва да отиват нашите средства. Сега за... Минуто е 30. За групата F и Д, госпожа Андерсън. Госпожо председател, в най-лошата финансова криза, да, ние вземаме, имаме абсолютно нереалистични и е, безумни искания. Как можем да посмееме да искаме 6,8% увеличение за разходите на комисията? Стотици милиарди бяха изхарчени и тази, тези средства не допринесаха нищо за растежа. Европейския съюз и неговите политики са виновни за задълбочаване на кризата. Европейската комисия е онази, която не успя да управлява и проконтролира финансирането от страна на Европейския е, съюз. Сега вие искате да наградиме е, комисията за провала е. Аз имам е, послание към господин Камерон. Продължавайте да пращате пари в Брюксел и по този начин прехвърляте суверенитета и на едно не, е, не, не, незаконно управляващо тяло. Така че аз съм за намаляване на бюджета, а не за замразяване на бюджета. Благодаря ви. Сега за независимите госпожа Верт. Благодаря ви. Изправени се пред една дългосрочна финансова криза в Европа, която върви ръка за ръка с увеличаване на безработицата. Това е една взривоопасна смес и тя вреди на всяка система. Става дума за цяло едно поколение в Европа, което е засегнато и това изисква срочни действия. Проекто бюджета за 2013 година е добре обмислен. Служителите, институциите ще направят съкръщение. Ключовата дума е економии. Поставя се ударението върху растежа и насърчаването му в бъдеще, за да можем да спечелим отново доверието на гражданите, да докажем, че имаме нужното и за да могат гражданите да имат някаква надежда за бъдещето. Благодаря. Сега минаваме към изказвания от залата. Господин Сурян има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио, депутати. Мога само да поздравя докладчика, който се справи с изключително трудна работа. Бюджетът за 2013 година трябва да допренесе за решаването на проблемите на Европа. Мисля, че тук има едно голямо съгласие относно при основните приоритети е, това е растежа. Някои посочиха с пръст е, банковия сектор като виновник и ограничаването на кред, кредитирането и неуспешната консолидация. Банковата криза а, е, ни изправи пред една ситуация, която е трудно да търсим решение. Има някои редове в бюджета, които предлагат добро решение за растеж и работни места. Държавите членки а, не залагат само на предварително разработени програми, но и на трансфери на средства. Държавите членки би трябвало да подходят по-смело по отношение на бюджета и да залагат на проекти, които осигуряват растеж. Европейската комисия трябва да реагира по-бързо на подобни предложения от страна на държавите членки. Ето, именно това би било начина за управление на кризата. Ако си мечтаем за неизразходвани средства и започнем да си правим планове как да постъпим в тази ситуация, не бихме могли да постигнем по-високи резултати и трябва да загърбим този мит за а, неразходваните средства, а, което изисква от нас да си изпълним задълженията и да а, покрием задълженията. Благодаря. Сега думата има господин Дерек Вон. Минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на господин Лавия за добрия доклад. Аз говоря в качеството си на докладчик за другата секция, раздел 5 бюджет. Първо, няколко думи за собствения бюджет на парламента. Колегите се спомнят за едно писмо от комисаря, с което се призваваха всички институции увеличението да е под 0,5% за едната година. Колегите си спомням, че ние казахме, че искаме 1,9% увеличение в момента. Само за момента. Защото парламентът създаде работна група, която да види как да се реализират економии в нашия бюджет. По-настоящем работната група разглежда въпроси като пътни разноски на депутати, на служители за мисии, правим проучвания с това, което е в другите държави членки и Конгреса в САЩ. През септември тази година ще можем да направим препоръки за економии в бюджета на парламента. До края на година ще имаме на лице пълен доклад. Няколко думи за бюджета на другите институции. Комисията първоначално предложи увеличение на своя бюджет от 3,2 на 100. Доколкото разбирам, съвета ще предложи увеличение в порядъка на 1,8 на 100 което е много близо до 1,8%, които първоначално бяха предложени от комисията. Ние трябва да разглеждаме по-отделно всяка институция. Например, съда и дипломатическата служба вече казва, че се нуждаят от много по-голямо увеличение. Принципно ние трябва да приемем ограничения от 0,5%, ако не и по-низко трябва да се уреже реално административния бюджет на институцията. Това ще е добре както за парламента, така и за другите институции. Благодаря. Файмон за една минута. Госпожо председател, дами и господа, като всяка година и тази обсъждаме мандата за бюджетния триалог, с който ще се определи бюджета за едната година. Както и при изминалите години, аз апелирам за желание за постигане на компромис. Не трябва да наливаме масло в огъня, като искаме невъзможното. Економическата конъюнктура се остава тежка, това ще е факт и до година. Държавите членки, ето защо, не могат да си навличат по-големи разходи. Парламента трябва да направи така, че бюджета за едната година да се приеме надлежно и своевременно и да не се стига до неоправдано забавяне и да се стигне до разпределяне по квоти на една 12 До година за първи път ще имаме равнопоставеност на фермерите по отношение на земеделските субсидии. Това е исторически момент и го казвам в качеството си на член от една от новите държави членки. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Миналият месец марта ние парламентаристите решихме, че а, подкрепата за економическия ръст е наш приоритет. Същото, аз смятам също, че приоритети са заетост за младите и новаторството. Бюджета на общността е един важен и е много е, необходим инструмент е, за насърчаване на економическия ръст и създаване на работни места. За това аз ще подкрепя аз ще подкрепа онези предложения, които са свързани с економическия ръст и заетостта. Аз обаче съм а, е, против намаляването на а, средствата за програма Прогрес ако предви... в нашия бюджет трябва да има предвиждания, предвиждания, които да подпомагат на младите е, да намерят работни места. места. Не, не трябва да се, даде, да се даде риба на тези, които имат нужда да дадат, трябва да им се даде въдица, за да могат е, да си я уловат. А сега давам думата на господин Хартунг за една минута. Господин председател, виждали ли сте новия филм Ice Age, четвърта версия? Защо? Когато питаме защо има толкова много проблеми, те казаха защото, просто защото са глупави. Това може, може би да се отнесе и за дебата за бюджет 2013 година и а, предложението за увеличаване с 6,8% на бюджета. Кой, мо, някой може ли да си представи подобно нещо? всичко ще се увеличи през 2013 година. Кое перо от бюджета няма да се увеличи? А гражданите ще се запитат защо защо Европа се сблъсква с подобни проблеми. А, е, и, а защо е това? Ами отговора е във филма, просто защото сме глупави. Dziękuję. Szanowni Państwo, Budżet Unii Europejskiej jest głównym wyrazem solidarności. Госпожа Яждеевска за две минути. Благодаря. Госпожи и господа, бюджетът на Европейския съюз е израз на солидарност, проявена между всички 27 държави членки. Бюджетът на Европейския съюз е инструмент, който служи не само за преодоляване на разликите в Европейския съюз, но и за насърчаването на инвестициите на конкурентоспособността и заетостта. Госпожи и господа, имаме идеи за стимулиране на економическия растеж в Европейския съюз. Разполагаме с структурните фондове, Изготвена и рамкова програма за насърчаване на новаторството и освояването на знания и умения през целия живот. Тази програма допринася за справянето с предизвикателствата на 21 век, най-вече, що се отнася до стимулирането на заетостта. Ето защо трябва когато съставяме годишния бюджет за 2013 година, да гарантираме не само изпълнението на задълженията си, но и възможности за излизането от економическата криза. По отношение на детайлите, нека изтъкна, че не бива да нараства разликата между извършените плащания и поетите ангажименти. Ня, в такъв случай няма да можем да изпълним задълженията си. Бюджетът следва да нарасне с 6,8% в сравнение с бюджета за 2012 година. И според мен това е минималната сума, с която следва да го увеличим. Не бива да действаме на парче според ситуацията. Трябва да възприемем дългосрочен подход, като вземем предвид развитието на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Херцог. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Радвам се, че се виждаме отново. Говорим за конкурентоспособността. Във връзка с това нека изтъкна, че 2013 година е последната година от изпълнението на рамковата програма. За това е много важно действително да освоим средствата. Би трябвало малките и средни предприятия да увеличат инвестициите си, а не да ги намалят. Бих се радвала, ако Европейската инвестиционна банка изиграе важна роля. Бих се радвала, ако облигациите за проекти се превърнат в един добър пример – много е важно също да се инвестира и в проекти за изграждане на инфраструктура. Господин комисар, приветстваме програмата ИТЕР, но допълнителните разходи по нея трябва да бъдат гарантирани от източници, които не са в ощърп на разходите за други мерки и програми. Надявам се, че ще намерите решение на този проблем. Програмата ФЕД все още не разполага с надлежен бюджет. Ако постигнем напредък по тези програми, господин комисар, мисля, че ще му си останем в добри отношения. Господин Терхо. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, обръщам се и към докладчика, и към колегите. Бюджетът на Съюза е нещо тежко, изискват се е, жертви от държавите членки, изискват се жертви и когато говорим е, за централната дейност на Европейския съюз. Училищата, здравеопазването страдат. В един такъв момент не можем да останем затворени е, в една кула от слонова коста и да игнорираме ежедневните грижи на гражданите. И трябва да мислим за всички отрасли еднакво. Сега а, е, рискуваме да накърним добрата си репутация, и да създадем у хората впечатление, че сме безразлични към техните проблеми. В доклада би трябвало да се види как да се избегнат излишните разходи. Европейският съюз няма нужда да прави неща, които държавите членки са принудени да ограничават. Благодаря. Давам думата на госпожа Олмайер за една минута и 30 секунди. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание на агенциите. През 2013 година, както и в рамките на многогодишното финансово планиране 2013-2012 година, няма конкретни приоритети във връзка с финансирането на тези агенции. Ще ви дам няколко примера. Например, с новите надзорни органи ЕПА, ЕЙОПА и ЕСМА. Ако те действително следва да изпълнят своите функции, в това число и новите функции, които им бяха вменени миналата седмица, те трябва да разполагат с необходимите средства. В противен случай няма да можем да осъществим плановете си. Още един пример, а именно Европол. Европол много внимателно управлява средствата си. През 2011 година за тази структура имаше трансфери в много голям размер. Фактът, че се санкционира Европол и му се възлага задачата да изгради център за борба с киберпрестъпността, според мен не е приемлив. Мисля, че понякога големият брой на членовете на управляващите органи на тези агенции е обратно пропорционален на тяхната ефективност. Благодаря. Господин Фернандес, за минута и 30. Благодаря ви много, госпожа председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Бюджетът на Европейския съюз, който се предлага да се увеличи с 6,8%, когато става дума за плащания 138 милиарда. Надяваме се това да е достатъчно, за да можем да изпълним ангажиментите, които Европейския съюз вече е поел. Искам да подчертая инвестициите, които се правят от всяка държава членка, най-вече в сферата на политиката на сближаване. В края на 2011 година Европейската комисия възстанови около 11 милиарда Това бяха искания за извършване на плащания. Нямаше достатъчно средства обаче. Съветът беше упорит и действа против нашите интереси. Трябва съветът да проявява реализъм, не само строгост и да не спира плащания, които вече са обещани. Трябва да гарантираме економически растеж и заетост, и да се постигне териториално и социално сближаване. Както казва докладчикът, когато поздравявам за отличната му работа, необходимо е да се подкрепи растежа и заетостта чрез този бюджет, най-вече с акцент върху младежите и малките средни предприятия, да се акцентира като основен приоритет на устойчивият и интелигентен растеж. Благодаря ви много. Госпожа Матера не е в залата, за това преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Козловски е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Бюджетът на Европейския съюз е инструмент за инвестиции и проява на солидарност. Целта на европейския бюджет е да стимулира растежа и инвестициите. Във връзка с това е много важно прилагането на политиките. Следва да изтъкнем, че ако искаме да се борим с кризата, ще трябва да увеличим бюджета. Това направиха и редица държави членки. През за 2013 година, извинете, ограничихме размера на бюджетните кредити за плащания. Има много неразплатени суми, което излага на риск кохезионната политика. А именно кохезионната политика трябва да допринесе в особено голяма степен към стимулирането на растежа. Благодаря, госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. Читам, че е важно приоритетите в дългосрочен план да бъдат отчитани при създаването на бюджета. Целите, свързани с економическия растеж, конкурентоспособността и заетостта в държавите членки, следва да се укрепят. Подкрепям повече средства от бюджета за младото поколение, за малките средни предприятия. Повечето от фирмите, които са активни на вътрешния пазар, са именно малки и средни предприятия, но те получават малък процент от средствата за инвестиции. Засилването на покрепата за малките и средни предприятия е начин, който може да ни помогне успешно да преодолеем кризата. Искам да подчертая, че финансовата отчетност е от особена важност в настоящия етап на фискална консолидация, и европейския бюджет трябва да бъде съчетан с политика на възстановяване в държавите членки, за да има положителен ефект върху економиката. Благодаря. Господин Ван Листелро има думата. Благодаря. Искам и аз накратко да се изкажа. Наближава края на 7 годишния бюджетен период предстои извършването на редица плащания, натрупани през изминалите години. Плащания по линия на кохезионната политика. Наистина безумно е, че през първите години от бюджетния период се внасят средства в бюджетите на държавите членки, а сега те не желаят да извършат плащанията – не е възможно всяка година към бюджетите на държавите членки да се превеждат неизразходените суми, а след това да се твърди, че не могат да се извършат плащания. Не е разбираемо това. Не е разбираемо и за гражданите. Господин Пашка. Vážená pani predsedajúci, vážená pán, pán komisár, hospodárska situácia Európskej únie bude aj v roku 2000... Благодаря. Економическото положение в Европейския съюз ще продължи да е сложно. Убеден съм, че Европейският парламент трябва да предвиди увеличение на бюджета в достатъчно голям размер. Държавите членки трябва да реализират економии и същевременно да извършват инвестиции. Трябва да уважаваме държавите членки. Знаем, че разполагаме с резерви. Много от политиките ни ще са полезни в дългосрочен план. Ще ви дам за пример средствата инвестирани в проекта за, европейската, за дом на европейската история. Мисля, че има по-добри проекти, в които може да се инвестира. Благодаря. Комисар Левандовски има думата. Thank you for your Благодаря за направените коментари. Виждам, че сега е много модерно националните бюджети да се сравняват с европейския бюджет. Това е отчасти основателно, но само отчасти, защото няма пълна аналогия по няколко причини. В европейския бюджет има винаги пълно равновесие, няма дефицит, няма излишък поради размера му. Той е 1% от брутния вътрешен доход, което не може да се сравнява с 4 или 5% от брутния вътрешен доход, който е изразходван за стабилизиране на финансовите институции на Европейския съюз. Това не може да се сравни с начина по който функционират националните бюджети, но може да има все пак известна аналогия да бъде спасено това, което може да се спаси. Това може да се постигне чрез управление. За пръв път от създаването на Европейската общност през 2013 година броят на служителите ще намалее, а няма да се увеличе. Това въжи и за агенциите. Коментар към госпожа Холмайер. Yes. If, uh... Да, на спестяванията, ако са нужни корекции, например при развитието и инструмента за сътрудничество в областта на развитието в Латинска Америка и Азия, където някои програми не функционират добре, ще спестим и това е ясно отразено в проекта на бюджет за 2013 година. Като цяло ние в момента харчим 66 милиарда евро по-малко от съгласуваното за финансовата перспектива за периода 2007-2013 година. Това е чистият резултат от спестяванията при дейността и от ограничителното бюджетиране в Европейския съюз. Но какво е бюджетът? Бюджетът представлява набор от средства за разплащане на правомерни операции и изделки по проекти, предложени от държавите членки. 94% от бюджета излиза извън Брюксел, 6% е за администрацията. Проблемът с възстановяванията на средствата на финансовите министерства стои, той влушава ликвидността в държавите членки. Това е един от проблемите. Това също така намалява възможностите за инвестиции в държавите членки. Това означава, че не се отпускат средства за подпомагане на малките и средните предприятия. И в крайна сметка се стига до една планина от неизплатени задължения това само фактури натрупани за бъдещи периоди и не представлява решение на нашите а, проблеми. 2013 е, година ще бъде година, в която държавите членки трябва да постигат резултати. Съгласен съм с Анела Масур, че е малко шизофренично да се изпращат сигнали на Брюксел за това, че няма изпълнение. Не можем да бъдем критикувани за това, че не изпълняваме задълженията си по фактури, които ни представят 27 държави членки. 2013 година ще види последния бюджет и никой няма да бъде изненадан от допълнителните искания за плащания. Но тук ще се е, е, извърши реалната проверка на е, стремежа на Европейския съюз към растеж по финансово отговорен начин. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Лавия, докладчик отново за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за този интересен дебат. Стана ясно според мен, че има голямо мнозинство в подкрепа на позицията на Европейската комисия. Ясно е, че има потребност от плащания които да следват тенденциите от предходните години. Сега, когато е, имаме 207 е, милиона евро неразплатени задължения, е, това означава, че много от сметките не са платени. Това са съвсем законни сметки, защото са свързани с ангажименти, които законно а, са направени и сега трябва да бъдат изпълнени. Трябва да се фокусираме върху тези функции, които са най-тясно свързани с економическия растеж и развитието. Затова битката за плащанията е много важна. Европейският парламент има мандат за триалога. Ние трябва да знаем къде е точно бойната линия. Ясно е, че освен ако няма съвместно разбиране за това каква информация да бъде предоставена, ще имаме проблеми. Това стана ясно по време на помирителната процедура миналата година, защото използвахме различни данни, различни факти. Трябва да следим как се извършват плащанията. Днес в залата липсва представител на съвета. Ние искаме от съвета да участва в междуинституционалния диалог, за да можем в края на разискванията, когато приемаме бюджета за 2013, да имаме обща визия за това какви са реалните потребности. Искам да благодаря на комисаря Левандовски за неговото лоялно сътрудничество, да благодаря на политическите групи, които ще подкрепят мандата за триалог. Надявам се да се получи голямо мнозинство в подкрепа от депутатите. Това ще засили нашата преговорна позиция за следващата седмица. Благодаря ви, господин Лавия. С това приключваме разискванията по този въпрос. Гласуването ще бъде утре в 12.30 часа.